Um, time. И така минаваме към обяснение на вота. Имаме 67 подадени заявки. Това със сигурност ще ни отнеме повече от час време. Госпожо Заники, заповядайте за една минута.